има, идва от страна в Шенгенската е, област и който да поддържа хартата на основните права. Е, е колеги, колеги, искам да ви информирам, че тук имаме представители на Сенат. Малайзия. Те са предвождани, ръководени от председателя на Сената, негово превъзходителство. Искам само да припомна, че ние имаме много ползотворно сътрудничество. Малейша е, Малайзия е, е страна с просперираща економика, която играе важна роля в югоизточна Азия, за, така че за нас е удоволствие да приемеме тук колегите, представители на Сената. Аз сега давам думата на господин Брок за две минути. Господин председател, господин председател